Herr Präsident! Bitte nehmen Sie. Председателят. С настоящето обявявам за възстановена, възобновена сесията от 3 април. Госпожи и господа, всички с голяма загриженост е, следим положението в Украина, което динамично се променя всяка минута. Европейския парламент е, под подкрепя националната независимост и териториалната цялост на Украина. В няколко резолюции вече ние заявихме нещо, което ще обсъждаме и тази седмица че не признаваме незаконната анексия на Крим.